Majestades, Excellences, Madame, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Seien Sie herzlich willkommen zum Europäischen Trauerakt. Добре дошли на Европейската възпоменателна церемония в памет на господин доктор Хелмут Кол, бивш федерален канцлер на Република Германия и почетен гражданин на Европа. Invito a pronunziare Каня за слово председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. места. Ваши превъзходителства, госпожи и господа президенти, госпожи и господа министр-председатели, уважаеми колеги на Европейския парламент и националните парламенти, уважаема госпожо Кол Рихтер, членове на семейството, превъзходителства, уважаеми участници в възпоменателната церемония. Днес отдаваме последна почет на Хелмут Кол. Голям европеец, голям държавник, политически титан, който умеше да се вслушва в гражданите и да гледа отвъд хоризонта. Хилмут Кол беше преди всичко храбър човек. Борец за свобода и демокрация. Главното действащо лице на обединението на нашия континент. Защитаваше човешкото достоинство винаги и навсякъде. Срещу стени, железни завеси и тоталитаризми. Основополагащите ценности на нашия съюз беше знамето, под което той водеше своите битки. Унези, от които черпи вдъхновение договорът на Европейския съюз. Мир, свобода, благоденствие, сигурност, справедливост без граници. Неговата вяра в тези ценности, доверието му към хората са в основата на дълбокото помирение между нас, европейците, и тя остави белег и в нашата памет. Хелмут Кол е най-ярката личност на поколение, което посвети своя живот на ново европейско възраждане. Последното поколение, което изпита на свой гръб кошмара на войната – за това поколение европейското единство, преодоляването на национализма, беше мечтата за мирно бъдеще за децата им. Към това поколение принадлежеше без съмнение и една велика жена – Симон Вейл. Днес искаме да си спомним за нея в този парламент, чието първи председател беше тя след изборите с всеобщо гласуване – Надеждата за по-добро бъдеще беше силата, която мотивира тези големи европейци. Подтиквани от същата надежда, преди тях бащите основатели Шуман, Дегаспер и Аденауер Спак излекуваха дълбоките рани от войната. Благодарение на тях се издигнахме над моралните и материални пепелища на конфликта възстановихме и обединихме нашия континент, като поставихме в центъра свободата и достоинството на човека. Без съмнение, Хелмут Кол заслужава почетно място в Европейския пантеон. През 1983 г. той се обърна към европейските депутати с думите – който гледа Европа, разбира какво богатство може да се изгради върху основите на приятелството и сътрудничеството. С този дух той работи неумерно, за да направи Съюза по-силен, за да го разшири към всички демокрации в континента и консолидира Атлантически Европейският съюз. За своите 16 години като канцлер Кол винаги беше главно действащо лице на събитието. Няма страница в европейската интеграция, която да не носи отпечатъка на неговата смелост. И на този кураж ние дължим засилването на ролята на парламента. Създаването на голямо пространство на граждански, политически и економически свободи, раждането на единната валута, политиката на сближаването. Запознах се с канцлера, когато като млад политик през 1994 година придружавах министър-председателя на Италия на официално посещение в Бон. Бях впечатлен от каризма, ясен и дългосрочен поглед, но от способността му да изслушва и разбира гледните точки на другите. Беше ми ясно тогава, че за Хелмут Кол единството означава действителност, не по-германска Европа, а една по-европейска Германия. Обединението на Германия и на Европа бяха за него като за Аденауър двете страни на една и съща монета. Европа на Ко не се поколеба да протегне ръка на младите демокрации на... в източна Европа. Ние бяхме водеща звезда за милиони европейци излезли от мрака на комунистическата диктатура. Този съюз отвори за тях своите врати със солидарност, като вървеше до тях по пътя към пазарната економика, правовата държава и благоденствието. Европа на кол всъщност не се страхуваше да гради своето бъдеще. Ето, в няколко думи, огромното наследство, което ни завеща кол също и както огромната отговорност, която върви ръка за ръка с нея. Това предаване на наследството, както при щафетата, ни призовава да вървим напред. При живе Хелмут Кол получи множество признания за своето участие към изграждането на Европа. Сред тях наградата Карл Велики, както и наградата Принцесата на Астурия. Но истинското признание е онова, което историята му дава днес. Повече от когато и да било, неговият пример трябва да ни води, за да продължим да градим заедно нашето бъдеще, за да доближим европейските институции до гражданите, за да дадем конкретни отговори на техните грижи. Днес повече от всякога ние трябва да се получим от кол, да изберем надеждата, и да се откажем от страха. Това е, което искат от нас гражданите. Смелостта да бъдем единни, смелостта да променяме, тъй като не трудностите и предизвикателствата определят европейците. Определя ги способността ни да ги преодолеем. Както Кол и другите лидери от неговото време, ние трябва да работим заедно, за да дадем нов тласък на европейския идеал. Европа, която постига повече, която може да бъде закрилник на гражданите в бурното море на днешния глобален свят. Когато правата на човека биват поставени под съмнение, когато има жертви на дискриминация и насилие заради убеждения и вярвания, светът се обръща към Европейския институт, за да намери надежда и подкрепа. Тази Европа, нашата Европа, трябва да вдигне глава и да стане отново символ на своите ценности навсякъде в света. Европа, която е пътеводна звезда на свободата. Европа, която закриля правата. единственият континент, в който смъртното наказание е забранено. Ето, това е унази Европа, която искаше Хелмут Кол. Много повече от пазар или единна валута. Обща идентичност, изградена през вековете. Обща принадлежност, идеал за свобода, благоденствие, мир. На 25 март в Рим, 60 години след подписването на договорите, ние се ангажирахме да довършим делото на Кол и останалите големи европейци. Както той ни показа, ние трябва да умеем да погледнем отвъд непосредствения си интерес. Ние трябва да се оставим да ни води моралната ценност на европейската интеграция. Обединението на Европата е най-безспорния пример. Също както великолепния жест на приятелство и помирение с Франсуа Митеран във Вердюн. Двама мъже, два народа, които протягат ръка над земята, на която преди това са воювали. Това не е нито най-краткия, нито най-лесния път, но това е единствения път, по който можем да дадем смисъл на принадлежността си към големия проект. Проект на надежда и перспективи за бъдещето, за бъдещите поколения. Ето за това споменът за кол ще остане винаги жив в сърцата на всички, които обичат Европа. Хелмут Кол ще ни отведе към бъдещето. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Сега давам думата на председателя на Европейската комисия, господин Жан-Клод Юнкер. Господин председател на Европейския парламент, Госпожи и господа президенти, госпожи и господа министър-председатели, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи приятели. Днес се сбогуваме с Хелмут Кол, германския и европейския държавник. Аз се сбогувам с един верен приятел, който бе и мой скъп сподвижник в продължение на години и десетилетия. Днес към вас се обръща не председателят на Европейската комисия, а един приятел. В лицето на Хелмут Кол ни напуска един от титаните от следвоенната епоха. Още при живе той влезе в историята и завинаги ще запази мястото си в историята. Хелмут Кол се превърна в монумент на европейския континент. Монумент, пред който полагат, трябва да полагат венци, германци и европейци. Той пожела да се сбогуваме с него тук, в Страсбург, в този скъп за него град на германско-френската граница. Трябваше да изпълним това негово желание. Днешната възпоменателна церемония не е не германска, Тя е европейска, следователно германска. Възпоменателният ден започва тук в Страсбург и ще отзвучи днес вечерта в Шпайер, в катедралата на Шпайер, с която той бе свързан през целия си живот. Хелмут Кол бе германски, но и европейски патриот. Той беше човек, който свързваше и обединяваше нещата и хората. Той бе едновременно германски и европейски патриот. За него нямаше противопоставяне между германското настояще и предстоящото европейско бъдеще. Френският философ Блес Паскал е казал, че обича нещата, които са свързани. За Хелмут Кол германското и европейското единение бяха взаимосвързани. За него това бяха двете страни на една и съща монета – както винаги бе изтъквал един от предшествениците му, Конрад Аденауер. Тази максима на Конрад Аденауер бе станала част от Хелмут Кол. Той я превъплащаваше в реалност, в мисленето и делата си. Затова има редица примери. Падането на Берлинската стена бе посрещнато с радост в цяла Европа и целия свят. Обединението на Германия, в което той винаги вярваше безрезервно, срещна в някои части на Европа отпор, дори биваше открито отхвърляно. В поредица от двустранни разговори Хелмут Кол търпеливо отстояваше каузата на обединението на Германия. Той надделя в това отношение от позицията на репутацията, която си бе изградил през годините. От позицията на тази репутация той убеди другата страна, че се стреми към европейска Германия, а не към германска Европа. Той с цялото си същество се стремеше към обединението на Германия. Успя да убеди и други по света, че това е правилният път в исторически план – за миг през историята премина полахът на една дадена от Бог възможност, възможност от която той се възползва. Не всички в Германия и Европа почувстваха този полах. За разлика от него, той усети, че обединението на Германия непосредствено предстои. Правилно прецени, че моментът е назрял. Други на негово място биха се провалили при изпълнението на тази епохална мисия. Ясно бе, че този човек е способен да мисли в перспектива. Хелмут Кол не изгубваше от поглед германското, обръщаше взори напред към европейското бъдеще, не изгубваше от поглед и източна и централна Европа. Не само Полша, но преди всичко Полша. Хелмут Кол не носеше отговорност за престъпленията на нацистите в Полша но той осъзнаваше историческата отговорност, тежаща на плещите на Германия. Също като Вили Бранд, към края на живота на Вили Бранд, Хелмут Кол се чувстваше много близък с него. Хелмут Кол и Вили Бранд, двама велики мъже на нашето време. Разширяването в посока източна и централна Европа за Кол бе напълно немислимо без Полша. Не бива да забравяме за това. Хелмут Кол бе не само архитектът на обединението на Германия. Приносът му към помирението между европейската история и география е решаващ в сравнение с приноса на останалите. Той е сред онези, които сложиха край на декрета от Ялта, разделящ Европа на западна и източна. Източна Европа и Централна Европа, както и Южна Европа, дължат немалко на Хелмут Кол. Нека си припомним това днес. Освен това, той прояви мъдрост по отношение на отношенията с Израел. Хелмут Кол бе голям приятел на Израел. Освен това, той прояви мъдрост, като не забравяше и за отношенията с бившия Съветски съюз и днешна Русия. Историкът и канцлерът Хелмут Кол осъзнаваше дълбините на тази страна. Едновременно с това той активно и с убеждение работеше за трансатлантическите отношения. В качеството си на приемник на Хелмут Шмидт той се наложи за изпълнението на двойното решение на НАТО против преобладаващото тогава обществено мнение. Майке, скъпи приятели, може би аз съм единственият сред присъстващите в тази зала, който е виждал Хелмут Кол да се просълзи по време на заседание. Това бе на 13 декември 1997 година. Тогава Европейският съвет под моето председателство в Люксембург взе решение за присъединяването към Съюза на държавите от Централна и Източна Европа, както и на Кипър и Малта. По време на последвалия обяд Хелмут Кол по изключение помоли да вземе думата. Обикновенно просто се изказваше. С подавен от сълзи глас той каза, че този ден, поставил началото на преговорите за присъединяване, е сред най-прекрасните моменти в живота му защото той като федерален канцлер на Германия е имал щастието да стане свидетел на този исторически момент на сплотяването на Европа. След всички беди, каза той буквално, които Германия е причинила на Европа. След това той в продължение на няколко минути плака, безмълвен, вглъбен в себе си и не бе единственият. Тогава никой не се срамуваше от сълзите си. Това бе Европа в целия си блясък. Хелмут Кол заедно с моя приятел Тео Вайкел бе и движещата сила зад еврото. Естествено, той неотклонно отстояваше интересите на Германия като например закрепяването на независимостта на Европейската Централна банка в договорите. Той отстояваше тази своя кауза със все по-голяма категоричност, против отпора от всички страни. За него това бе предпоставката за въвеждането на еврото. Без Хелмут Кол нямаше да го има еврото. Паричният съюз, според него, направи процеса на европейското единение необратим. За него еврото винаги е било политика за мир с други средства. Хелмут Кол въплащава и още нещо. Той еднакво уважаваше всички държави членки на Европейския съюз. В негово лице големите и по-малките държави членки, преди всичко по-малките, срещаха разбиране. Знаеха, че той представлява техните интереси. На времето Хелмут Кол не допусна да стигнем до задънената улица на национализма. Господин президент на републиката Хелмут Кол, освен това, беше човекът, който продължи да работи за помирението между Франция и Германия. Той не говореше френски, но познаваше добре Франция, историята и провинциите и регионите, особено Елзас, който обичаше и който много обичаше да посещава. Той знаеше наизуст адресите на добрите кулинария, такива има много. Историята ще запомни и мига, който ни казва всичко за него и за близките му отношения с Франция. Това беше денят, когато във Вердюн Хелмут Кол и Франсуа Митеран си подадоха ръка, за да почетат жертвите на Първата световна война, да запечатат братството между Франция и Германия. Това, че той се сбогува с нас тук, в Страсбург, седалище на Европейския парламент, на който той беше неизменен приятел, на стотина метра от Рейн – е също ярък, драматичен и символичен европейски жест. Красивия Страсбург, една от столиците на Европа за него, всъщност столицата на Европа за него като седалище на представителството на европейските народи, днес ще почете памета на европееца Хелмут Кол. In... Да, Хелмут бе германски и европейски патриот. За него патриотизмът никога не бе патриотизъм срещу останалите, а патриотизъм на дело, заедно с останалите. Рейнланд Фалц, Германия и Европа се прекланят пред титаничното дело на Хелмут Кол. Прекланяме се, изпълнени с благодарност и страхопочитание. Неговият живот бе изпълнен с събития и дела. Някои от нещата, които са му се случили, може би Междувременно е забравил, но със сигурност с удоволствие си спомня за други. Той знае, знаем го и ние, че е направил Евро... светът по-добър. Скъпи Хелмут, ти се пресели във вечността. Би ни се искало сега да си сред нас. Обещай ми, че там на небето няма веднага да сформираш местна организация на Християн-демократическия съюз. Ти направи достатъчно за партията си, за страната си, за една единна Европа. Благодаря ти, Хелмут. Muchas gracias. Thank you. in Frieden. Почивайте в мир, господин федерален канцлер. Почивай в мир, скъпи приятелю. След един изпълнен със събития и дела живот си заслужил покой, вечен покой. Merci, Herr Präsident. I would like to invite Mr. Donald Tusk. Сега бих искала да поканя господин Доналд Туск, председател на Европейския съвет. Szanowna rodzino, drodzy гости. Почитаеми членове на семейството, уважаеми дами и господа, скъпи гости и приятели. Аз съм европеец, поляк и гражданин от Гданск. И за това ми се струва много уместно да произнеса своите прощани думи за Хелмут Кол, почетен гражданин на Европа, и почетен гражданин на град Гданск. Не е случайно, че именно моят роден град, градът от който тръгна солидарност, реши да удостои Хелмут Кол с това звание. Много малко бяха европейците, които разбираха, подобно на Хелмут Кол, колко важни бяха бунтовете за свобода в Централна и Източна Европа, за да имаме идеята за обединена Германия, а оттам и за почти цяла обединена Европа. Той неведнъж е казвал, че всъщност първите посегнали на Берлинската стена са били корабостроителите от Гданск през 1980 година – и именно това е една от причините, поради която той така опорито се е борил за страните от бившия съветски блок, за да се присъединят към Европейския съюз. Така се бори и за германското обединение. От гледна точка на историята е символичен фактът, че Кол научи западането на Берлинската стена, когато беше на посещение във Варшава – първото официално посещение при един некомунистически премьер. Именно и Варшава бе първото място, където се заговори и то положително за германското обединение. Варшава, градът, който беше пострадал толкова много от германците по време на Втората световна война. Хелмут Кол работеше в името на помирението. Той наистина допринесе много. Благодарение на него думи като доверие и помирение се изпълниха отново с съдържание, що се отнася до френско-германските и германско-полските отношения. Аз изпомням все още два изключително въздействащи момента – Единият е президентът Митера и канцлера Кол, които са си стиснали ръцете в Вердюн, а другият е министър-председателя Мазовецки и канцлера Кол, които се прегръщат в Кржижова два дни след падането на стената. Тези решения и тези жестове всъщност положиха основите на съвременна Европа. Хелмут Кол приложи в политическата практика думите на Томас Ман. Аз искам европейска Германия, а не германска Европа. Но неговата визия се простираше далеч отвъд германските граници и интереси. С забележителна упоритост той искаше да определи една обща Европа, търсеше това, което обединява, без изобщо да храни иллюзии, че ще е лесно да се забрави това, което разделя. Обединена Европа се превърна в реалност, тъй като бе благословена с партньори, като хората с мащабни идеи, гигантите на европейската политика, Лег Валеса, Франсуаз Митеран, Тадеуш Мазовецки, Вацлав Хавел и в една по-различна област папа Йоан Павел II. Днес приемниците на тези велики герои на добрата европейска история, събрани около неговия ковчег, трябва да се допитат до съвестта си. В Берлин и Варшава, в Париж и Будапеща въпросът за бъдещето на Обединена Европа трябва да получи категоричен отговор – да, да на Съюза, да на свободата, да на правата на човека. В края на месата за помирение в Крижижова канцлерът Кол каза «Нека от този ултар тръгнем към добро и мирно, благословено бъдеще в името на нашите народи, на Польша и Германия, в името на всички нас в Европа».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 Само една силна и единна Европа може, заедно с нашите приятели и съюзници в Северна Америка, да проведе необходимия диалог с изтока, разкривайки възможности за намирането на баланс. Така ще бъде опазен мирът по света. стремежът към свобода на германците в източен Берлин и в Германската демократична република доведе до падането на стената и бодливата тел по мирен път. След почти 30 годишно разделение хората в Германия ликуваха, отново заедно, сплутени и единни. Нуждаем се от една силна, уверена в себе си Европа. В противен случай ще се превърнем в пионка на световната политическа сцена. Нека повторя, всички ние се нуждаем от Европа. Останем ли в 19 век с неговите представи за национални държави, няма дори да престъпим прага на 21 век. Erfolgte Reformpolitik Успехът на политиката на реформи в новите демокрации в Централна и Източна Европа несъмнено е в интерес и на Европейския съюз. Там, където безпрепятствено се пресичат граници, където има свободен обмен на идеи и мнения – където хората могат свободно да се срещат помежду си. Недоверието и връждите са трайно обречени на провал. Най-силният гарант за траен и сигурен мир в Европа е и ще бъде свободата на хората. luego al señor Felipe González Márquez, expresidente de... Sedaj pa gospod González. Felipe. Каже няколко думи с Богом. Gracias a los presidentes. Благодаря на председателите на Европейския парламент, на Европейската комисия и на съвета. Благодаря, че отдават почет на господин Хелмут Кол и че ми позволяват лично да се простя с него, да се простя с един приятел. Трудно ми е. Знам, че имам само 5 минути. Трудно ми е да се простя с него, защото ние имахме толкова добро приятелство и приятелство и доверие един в друг. Приятелството и доверието вървяха ръка за ръка с предаността и тази преданост винаги се усещаше. Разбира се, той познаваше много добре историята и за това говореше за европейска Германия, не искаше да се повтарят грешките. Имаше и много силно развито социално чувство, макар че някои не го вярват, но той вярваше в социалното измерение на пазара. Никога не е мислил, че създаването на единия пазар в Европа означава Европа просто да се впише в някаква глобализирана економика. Ваши превъзходителства, уважаеми държавни и правителствени ръководители, ние губим голям политик. Аз лично губя един приятел, с когото сме споделяли решаващи исторически моменти за Германия, за Испания, за Европа и за целия свят. Господин Юнкер говори за това как канцлерът започна една голяма битка и аз винаги съм участвал в същата битка. И така се стигна до помирението. Ах, Кол говореше, между другото, френски, когато даваше думата на господин Митеран, той използваше френски за да изрази своето приятелство и своята обич. Той много ни помогна и при присъединяването на Испания към Европейската общност. Двамата заедно празнувахме, заедно с Митеран, Делор и други приятели, поставянето на подписа, с който се присъединихме към Европейския договор. имаше огромни исторически предизвикателства, но ето падна Берлинската стена, защото Кол знаеше как да работи така, че да се стигне до обединението на Германия и обединението на Европа. Със сигурност той винаги е защитавал европейска Германия, а не германска Европа. Именно това го определяше. Определяше неговата воля и разбирането, че трябва да се върви напред. Например, приемането на еврото не беше просто някаква парична операция. Ние имахме този паричен и економически съюз, но той разбираше, че това е необходима стъпка – Разбира се, той загуби изборите тогава. Всички ние сме губили избори. И си спомням, че тогава му казах, виж, Хелмут, за да управляваш, трябва да разчиташ на милиони гласоподаватели, но да живееш добре, просто трябва да разчиташ на приятелството и обичта на тези около теб. И е по-важно да живееш, отколкото да управляваш. А ти имаш много добри и предани приятели, които ще останат до теб. И ето днес един от тези предани приятели трябва да каже с Богом. Като ще кажа ти, Хелмут, ще остави след себе си огромна празнина. Ще ни липсва твоята воля твоята решимост, но ние ще запомним историческия пример на твоето дело и живот. Но за мен и хора като мен ще остане голямото празно място. Липсата на това приятелство, изковавано в решителни исторически моменти. Точно сега, когато имаме такава нужда от теб, но никога няма да те забравим, Хелмут. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин премьер. I would like to... Сега искам да поканя Бил Клинтън, бивш президент на Съединените Американски щати, за слово. благодаря ви за тази възможност да кажа няколко думи. Благодаря на Питър Уолтър, семейството на Кол. Благодаря на ръководителите на Европа и на Европейския съюз, на канцлера Меркел, президента Макрон, министър-председателите и длъжностните лица, които са се събрали тук. Искам да ви помоля да се замислите нещо, което не е в написаната ми реч. Огледах се и залата и всички ние, които бяхме на служба, дойдохме тук. Защо? Защото Хелмут Кол ни даде възможност да бъдем ангажирани в нещо, което е по-голямо от нас по-голямо от кариерите, от длъжностните ни, защото в крайна сметка е, всички ние един ден ще бъдем в един такъв ковчег. Единственото, което можем да оставим след себе си, е едно по-добро бъдеще за децата ни и свободата да взимат решения и да, и да правят грешки. Аз го обича. Хилари казва, че аз го го обичах, защото той е единствения, който имаше по-голям апетит от мен. Той често идваше във Вашингтон. Един ден ме заведе в един от любимите му ресторанти във Вашингтон. Защо казвам това? Защото 21 век в Европа започна по негово време защото въпросите пред него бяха много по-големи. И всички тези въпроси остават актуални и днес. И защото отговорите, които той даде, са тук. Ние сме тук. И отговорите са реални. Трябва ли да има обедине на Германия след разрушаването на е, Берлинската стена. Колко ще струва това, но не искаме хората да се обединят и трябва да продължим, независимо от трудностите. И той, той не се поколеба, въпреки, че това, въпреки цената на изборите, която трябваше да плати. Трябва ли да бъде истински Европейски съюз и трябва ли да се разширява, така че Германия никога повече да не бъде по периферията на Европа. Поляците, чехите, унгарците, всички останали, можем ли да направим всичко това заедно? Трябва ли Германия, толкова дълго гледана подозрително от съседите си, Трябваше ли тя да участва в Босна, в подкрепа на първата намеса в Босна и първото разполагане на германски въоръжени сили извън територията на страната е след Втората световна война. След кръвопролитието през войната – Берлинската стена пада и можеш ли просто да въздъхнеш с облегчение и да си дадеш сметка, че това е било ужасно за Русия и да протегнеш приятелска река заедно с един чек и да ми дадеш възможности на мен да направя същото. Много хора смятаха, че това трябваше да се премахне и всъщност да се разшири не като заплаха, а като обещание с специално партньорство, в което да влиза и Русия и Украина, за да се гарантира териториалната цялост и сътрудничеството между хората. Това бяха сериозни и големи въпроси. Сега звучи лесно и човек може да си каже, не е само, че беше лесно, но вижте как се разви действителността. Вижте колко различни са нещата днес. Може би смятате, че всички ние, които сме посивели, смятаме, че победите са постоянни. Не, няма постоянни победи в политиката. В политиката има и поражения. Онова, което е важно, са силите, които ни мотивират. Аз обичам този човек, защото неговата енергия, неговия апетит излизаше извън границите на храната, защото той искаше да създаде един свят, в който да няма нито един господар. Свят, в който сътрудничеството, да е по-добро от конфликта и в който различните групи да взимат съвместно решения вместо отделни диктатори и в който младите да могат да кажат, че по наше време сме бъркали. Нищо не изразява по-добре този момент от желанието му да върви против традициите от желанието му да се откаже от първото ръководство на Централната банка. За него това беше естествено. Ние трябва да сме готови да споделяме. В цял свят днес има подем на политиката на идентичността. Кои сме ние? И трябва ли да ни определят различията или пък онва, което ни обединява. Искам да ви уверя, Хелмут Кол беше съслив, че е германец по време на държавно посещение в щат. Аз го заведах в Милоки, нашият най-германски град, в едно германско училище, където той говори немски с студенти от афроамерикански происход. Според него, в един взаимосвързан свят, в който границите са повече мрежи, отколкото стени, в които технологията създава прекрасни възможности, но ни прави много по-уязвими към всичко от тероризъм, към кибератаки, ние трябва да търсим обща основа. Той обичаше Германия, гордееше се, че германец. Опита се да ме накара да опитам храни, които не исках да опитвам. Но той беше щастлив, че е германец и европеец. Но в но по време на неговото ръководство започнаха наченките на разбиранията, че бичът на историята следва да се търси в онези, които смятат, че господството е по-добро от сътрудничеството. За това сме се събрали тук, всички ние, които сме бивши, искаме да кажем благодарим ви, че ни дадахте възможност да бъдем част от нещо, което е по-голямо от нас. Благодарим ви за това, че ни дадахте възможност да си спомним, че полските работници в Гданск са не по-малко важни от всички останали. Политиката, в крайна сметка, не е господство, а възможността да създаваш обикновен нормален живот, за колкото може повече хора. Най-силният човек, най-мощният човек, в крайна сметка си отива у дома, както казваме от дома в афроамерикански църкви, казва срещи като тази връщане у дома. Никой не обичаше това повече от Германия. И така, почивай в мир, приятелю. Най-големият дар, който ни остави, са уроците, че онова, което е най-важно в живота, е онова, което оставяме на децата си – свободата, мирът, сигурността. Възможността да изградят своето, своят просперитет, да градят мечтите си и да смятат, че те могат да бъдат много големи, а, като издигат, вместо да събарят. Ти свърши чудесна работа, когато беше жив. И онези от нас, които имаха шанса да работят с теб, те обичаха именно заради това. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин президент. Сега давам думата на господин Димитри Медведев, премьер на Руската федерация. Уважаемая госпожа Оль Рихтер, Уважаема госпожо Кол Рихтер, уважаеми членове на семейството на Хелмут Кол, госпожи и господа, днес се сбогуваме с Хелмут Кол. Човека, когато с право наричат не само архитекта на Обединението на Германия, но и архитекта на Обединена Европа – Можем с право да кажем, че той е и архитектът на настоящия световен ред. Хелмут Кол във всички значения на тази дума бе велика личност. Той бе човек, чието идеи и планове имаха размах, лидер, който допринесе за епохални промени – много от постиженията му през 16-те години, през които беше федерален канцлер, всъщност изглеждат невъзможни за постигане. Щяха да бъдат невъзможни за постигане, ако не бяха предприяти действията, които бе предприел той. Той тръгна по единствения правилен път – И като се има предвид това, можем да кажем, че Хелмут Кол бе човек на бъдещето. Той създаде възможност за обединяването на Германия. В тази нова обединена Германия израсна ново поколение. Колегите, изказали се преди мен, упоменаха, че на времето не всеки е бил готов да приеме обединението на Германия. Но Хелмут Кол много добре е знаел какво означава една война. Той самият е преживял войната като младеж. Затова не е искал Европа да бъде разделена, разделена от окопи, от граници, от връждуващи помежду си идеологически лагери. Хелмут Кол осъзнаваше, че единствено ако преодолеем разделението на цяла Европа, ще може да се обедини и неговата родина. По пътя към това обединение, моята родина Русия бе негов надежден партньор. Руският народ много добре осъзнаваше какви са последиците от конфронтацията и колко е ценен мирът. Така на враговете се даде възможност отново да градят отношения помежду си, качествено нови отношения, основаващи се на взаимно доверие. Хелмут Кол направи всичко възможно за това нашите взаимоотношения да се увенчаят с успех, да се превърнат в исторически прецедент. Ние високо ценим това. Хелмут Кол постигна основната си цел в живота. Той винаги е бил в същината си национален лидер, но работеше, действаше в общо европейски, глобален контекст. Той работеше и мечтаеше не само за обединяването на Германия, но и за обединяването на Европа. За него Русия и Европа бяха неразривно свързани. Хелмут Кол мечтаеше за един общ за всички дом, в който няма огради от бодлива тел, няма страх, няма връжди, разделящи континента. Хелмут Кол мечтаеше за мир и сигурност за всички. когато едно човешко същество се поставя над границите, над отделните нации и държави, то то работи в името на общи ценности, на сътрудничество и доверие. Ако искаме да градим такива общи ценности в бъдеще, то не бива да проявяваме самодоволство. Трябва всеки ден да продължаваме да работим всички заедно. Падна Берлинската стена. Парчета от нея в момента са сувенири но продължава да има стени по света. Сега, поради противоречията помежду и сме далеч от реализирането на мечтата за изграждането на един общ дом, но трябва да осъзнаем, че една единна Европа, съществуваща в условия на сигурност и просперитет, е нашият общ дом. Хелмут Кол неведнъж е доказвал, че тази цел е постижима. да следваме неговия завет. Това е дълг, който тежи на плещите на всички европейски лидери. Госпожи и господа, житейският път на канцлера на Обединението на Германия ще продължи да буди респект навсякъде по света. Русия ще си спомня за него като за приятел – като за един мъдър, интелигентен политик, един толерантен и открит човек. От името на Руската федерация искам да изразя най-искрените ни съболезнования. след кончината на великия син на Германия Хелмут Кол.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 Сега ще помоля господин Емануел Макрон, президент на Френската република, да произнесе своята реч. Медам. Уважаема госпожо, почитаеми членове на семейство Кол, Уважаеми госпожи и господа, ръководители на държави, уважаеми представители на европейските институции, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа посланници, уважаеми дами и господа членове на парламенти. Благодаря, че избрахте Страсбург, важен център на нашата Европа и седалище – на Европейския парламент. Хелмут Кол беше много привързан към Страсбург и затова се радвам, че днес сме тук. Освен това ми позволете да кажа няколко думи за Симон Вайл, която вчера почина. Знаете, че тя беше член на Европейския парламент, след това председател на Европейския парламент. Тя знаеше цената на нашата Европа, родена от това да погледнеш смъртта в очите. Всички ние сме тук, за да почетем паметта на Хелмут Кол. И нещо повече от неговата памет, неговата следа в историята. Мнозина от вас говориха много прочувствено за миговете, които са споделяли с него. Но трябва да кажа, че за моето поколение – Хелмут Кол е неизменна част от европейската история. Без него нямаше да сме тук сега. Това е една поредица от исторически и смели избори. Без тези избори моето поколение нямаше да има избор. Да не говорим за неговата работа за обединението на Германия и съзиданието на Европа. Вие говорихте за това. Неведнъж този мъж ни изненадва със смелите си решения, които често са заставали против общественото мнение. Не винаги са го разбирали но като президент на Френската република аз не искам неговото наследство да се свежда до политическата равносметка, защото това, което той ни оставя е нещо много повече. Той беше един добър партньор на Франция, важен съюзник, неуморим съзидател, но той беше и нещо много повече. Той беше приятел. Неговите отношения с Франция всъщност бяха свързани с лични исторически спомени. Той беше от Ренската област и винаги е гледал зад това, което е отвъд голямата река. Винаги е бил за мостовете, а не за границите винаги е проявявал огромно уважение и това уважение е противопоставя на фанатизма и жестокостта. Когато в началото на 80-те години французите избраха лидери, които направиха странни економически избори за някои, Хелмут Кол не прояви никакво съмнение в своите политически приятели. Когато ние пък бяхме разединени, по темата Европа, той отново прояви доверие към нас и направи така, че обединението на Германия не да отслаби Европа, напротив, да я направи по-силна. Франция показа, че е достойна за това приятелство. След Шарл Дегол и Кондрат Аденауер, след Валери Жискар Дестен и Хелмут Шмидт, които положиха могъщите основи на тази Европа, Франсуа Митеран пое щафетата. Той надмогна трагичния опит на своето поколение. И той, и Кол всъщност се превърнаха от някогашни врагове в истински приятели. Така Хелмут Кол и Франсуа Митеран, по-късно Кол и Жак Ширак показаха недвусмислено, че величието на Европа се измерва с нейното великодушие, с голямото приятелство, което я е създало – да си спомним 4 януари 90-та година, когато Хелмут Кол отива на гости на Франсуа Митеран в неговата къща в Лъче, след седмици наред прекарани в колебания за обединението на Германия. Това посещение позволява на двамата да разговарят по всички теми сред боровите дървета и пясъците на областта Ланд. Именно тези разходки доведоха до помирението – защото съдбините на света често се определят от чисто човешкото измерение. Хелмут Кол и Франсуа Митеран също ни показаха, че братството може да се превърне в сол, която вече не засолява, че той е престанал да обединява, освен това трябва да се консолидира в институции и споразумения. Жак Делор успя да изпълни тази амбиция и изграденото от Делори Кол бе наистина уникално. Точно това ни обединява и днес. А на тези, които твърдят, че институциите, европейските договори са днес кухи технократски конструкции, ще кажа пред Хелмут Кол ще го кажа. Това е така, защото не искате да им бъдете повече приятели. Вие оставихте да огасне пламъкът, който ги създаде. Вие забравихте съдбите на тези, които ги сътвориха. Вие всъщност сте тези, които решавате, че днешната Европа трябва да е технократска, но каква ще бъде следата тук? Нима искаме тази Европа, която ни обединява днес, да бъде забравена. Тя е плода на усилията на поколения наред. Ние трябва да помним тези, които имаха смелостта да се надигнат срещу мразата, понякога и страха. В крайна сметка, коя сграда не губи своя смисъл и привлекателност, ако никой не я обитава. Това е урокът на Хелмут Кол за Франция и всички европейци. Прагматизмът, усещането за реалност, политическите способности са полезни, но те нищо не създават. Нашите идеали, просветлени от приятелството, от личното присъствие, всъщност дават плът на нашите проекти и трайност на създаденото. Затова заедно с Ангела Меркел аз искам отново да задам този смисъл, тази реалност, тази плътност. Историята някой ден ще съди и самите нас. Ще претегли скоро и строго направените от нас отстъпки заради краткосрочни сметки и национални егоизми – ще ни похвали за искрените ни усилия, обаче в името на мира и на разбирателството. За нашия ангажимент в името на европейския проект това е условието и искреното приятелство, родено от общата история, от изпитанията, през които заедно сме минали – и ако ни наляга съмнение, тъй като задачата е огромна, нека си спомним могъщата фигура на Хелмут Кол с цялата благодарност, която му дължим. Нека си спомним тези негови думи, които всъщност са толкова типични за него. Днес нямаме какъвто и да било повод за обезверение. По-скоро имаме повод за реалистичен оптимизъм. Ние още дълго ще черпим от него вдъхновение за това, което ни трябва, за да продължим напред, а именно смелостта и надеждата. Благодаря. Мерси, месье ле президент. Благодаря, господин президент на републиката. Доктор Ангела Меркел. Сега давам думата на госпожа доктор Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия. Sehr geehrte Präsidenten! Уважаеми госпожи и господа президенти и министър-председатели, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми госпожи и господа, уважаема госпожо Кол Рихтер, уважаемо семейство Кол. Днес се прощаваме с Хелмут Кол, канцлера, обединител на Германия, носител на наградата Шарлеман и почетен гражданин на Европа. Като млад, Хелмут Кол е следвал история. Сега той самият заема своето място в историята. Хелмут Кол е символ на една епоха. С външната и вътрешната си политика той изгради мостове, които са стабилни и до днес. Неговият мандат е свързан с дълги години на економически просперитет. Въпреки всичко това, Хелмут Кол никога не изгуби от поглед по-широкия контекст, онова, което излиза отвъд границите на Германия. Хелмут Кол бе отправил взор към бъдещето. Затова и допринесе за преломни промени, за създаването на онази Германия и на онази Европа, в които живеем всички ние днес. Много от онова, което приемаме за естествено, дължим на него. Обединението на Западна и Източна Европа, създаването на единния вътрешен пазар, премахването на граничните проверки между държавите членки на Европейския съюз, въвеждането в някои държави членки на обща валута – и като цяло Европейският съюз в настоящата му форма. Всичко това до голяма степен е свързано и се свързва с името Хелмут Кол. Той остави траен отпечатък върху цяло едно поколение. Хелмут Кол разбунваше духовете, предизвикваше противоречия. Много от нас могат да свидетелстват за това, в това число и аз. Но това е малозначимо в сравнение с титаничното му дело – затова и политическите му противници днес му отдават дължимото. С какво се обяснява това? Онова, което най-много ме впечатляваше у Хелмут Кол, бе изключителният му усет за онова, което може да постигне като политик, както и непоклатимите му убеждения, които бяха в основата на неговите решения. На Хелмут Кол можеше да се разчита. Още от самото начало той приобщи към екипа си хора, чието назначения бяха изненадващи за някои членове на партията. Оставяше на министрите си много свобода за действие, много повече, отколкото би допуснал някой външен. Аз самата имам опит с това. Не лесно бе Хелмут Кол да бъде убеден в нещо. Понякога дори бе невъзможно но той нерядко подкрепяше министрите си, както с съвети, така и с дела, в съвсем конкретни житейски ситуации. През 1992 година, например, в продължение на месеци трябваше да се лекувам, тъй като си щупих крака. Въпреки това той ми даде възможност да продължа да работя като министр. Хелмут Кол се интересуваше от хората, установяваше близки връзки с хората, затова и успя в Германия, в Европа и в света да изгради надежни отношения, да си гарантира доверие, да намери сподвижници и приятели – когато Хелмут Кол бе избран за федерален канцлер през 1982 година, първото му официално посещение бе в Париж. Един от съветниците на тогавашния френски президент Франсуа Митеран споделя, че първоначално френската страна е била доста резервирана, но след това, цитирам, всички бяхме повече от ентусиазирани. Сърдечните лични взаимоотношения – се бяха отражение и на отношенията между Германия и Франция. Неизличими следи в паметта на германската нация остана сцената на двамата държавни ръководители, които се държат за ръце при гробовете на Вердюм. Така те поставиха началото на нова епоха в европейската история. Хелмут Кол умееше да гради мостове от Париж до Варшава, през Вашингтон и Москва. Той неуморно работеше за установяването на стабилни отношения на Германия с нейните партньори в Европа и по света. Хелмут Кол е преживял Втората световна война като дете. Бил е свидетел на огромните страдания, които е причинила Германия на Европа и на света. Бил е свидетел и на страха, който са изпитвали хората в нощите на бомбардировките. Именно тези негови преживявания бяха повод за ангажираността ми му в новосъздадения Младежки християн-демократически съюз през войната. Тези преживявания са и в основата на една от основните му максими, а именно, че трябва да работим за една Европа, в която никога повече да няма война. Способността му да мисли в исторически план остави неизличим отпечатък върху политическата му дейност. Едновременно с това Хелмут Кол продължи да е много силно свързан с родината си, федерална провинция Рейнланд Фалц. Това е регион в сърцето на Европа, с който той бе дълбоко свързан, но едновременно с това разбираше и чувствата на съседите му. Хелмут Кол бе напълно искрен към партньорите си. Затова те знаеха, че винаги могат да разчитат. Той винаги изпълваше поетите от него ангажименти и направените обещания винаги и безрезервно. Когато Хелмут Кол бе избран за канцлер, Германия бе разделена. Постоянно имаше опасност от въоръжен сблъсък на територията на Европа. Към края на мандата му Германия бе обединена и за първи път в историята си съжителстваше в условия на мир, свобода и приятелство с съседните й държави. Разширяването на Европейския съюз и НАТО към източна и централна Европа бе процес, който вече почти бе приключил. Бе взето и решението за въвеждането на еврото. Когато Хелмут Кол стана федерален канцлер през 1982 година, живеех в Германската демократична република. През 1987 година проследих изказването му по телевизията както изказването на господин Хонекер, който каза, хората в Германия страдат от разделението, страдат от една стена, която в буквален смисъл ги разделя. Ако преодолеем онова, което разделя хората, то ще отдадем дължимото на изконния стремеж на германците. Те искат да се обединят, защото трябва да живеят заедно като един народ. Това бяха тогава думите на федералния канцлер Хелмут Кол, които ни дадоха сили тогава в източна Германия. Свежият полах от Москва, както и освободителните движения в някои източноевропейски държави, ни окоръжиха и насърчиха. Стотици хиляди излязоха на улиците, за да демонстрират и така допринесоха за падането на стената. Знаехме, че Хелмут Кол е един от нас, че той е човекът, който се стреми към обединението в момент, когато други се колебаят. Едновременно с това той не изпускаше от поглед интересите на нашите съседи и партньори. Убедеността му като европеец, както и доверието, с което се ползваше в световен мащаб, му помогнаха да разсее съмненията във връзка с обединението на Германия – това е неговото изключително постижение с историческа значимост. Заедно със своите партньори Хелмут Кол вписа обединението на Германия в контекста на обединението на Европа, на един свят на свободата, мира и единението. С това Хелмут Кол се нарежда редом с Жан Моне и други велики европейци. Европа се създава от отделните поколения. Всяко едно е изправено пред различни предизвикателства. Всяко едно поколение трябва да намери своите решения за бъдещето на Европа. И тук трябва да си припомним нещо, което бе особено характерно за Хелмут Кол, а именно прозрението, че трябва да помним историята, да мислим в перспектива за бъдещето и да сме близо до хората, че трябва да знаем какво реално можем да постигнем и какво можем да очакваме от останалите. Днес една организация която продължава спомена за убитите евреи и излезе с послание по случай кончината на Хелмут Кол. Хелмут Кол се наложи за изграждането на монумент в памет на евреите в Берлин против отпора, който срещна. Тази еврейска организация каза, че трябва да градим Европа тук и сега. Госпожи и господа, предстои да придружим тленните останки на Хелмут Кол до Германия. Пътят ни ще мине и през родния му град, Лудвигсхафен. Той е роден в този град и дълги години живя там със съпругата си Ханелоре, която винаги бе до него в добри и лоши времена отдаваме дължимото и на тази жена. Уважаема госпожо Кол Рихтер, през изминалите няколко години с изключителна всеодайност и огромна любов бяхте сред сподвижниците на Хелмут Кол. Нека изкажа и на вас своите съболезнования. Изказвам своите съболезнования и на всички негови близки и роднини. Днешният ден ще отзвучи в катедралата на Шпайер. Така ще свържем Германия, Франция и Рейнланд-Фалц, родината на Хелмут Кол, почетен гражданин на Европа и канцлер на Обединението на Германия. Така ще го запомнят и германците, и европейците. Без Хелмут Кол животът на хиляди милиони хора, които живееха зад стената преди 89-та година, щеше да протече по съвсем различен начин, включително и моят живот. Скъпи Хелмут Кол, фактът, че днес съм в тази зала е нещо, за което значително допринесохте и вие. Благодаря за шанса, който ми дадохте. Благодаря за шансовете, които създадохте за мнози на други. Благодаря ви за шансовете, които разкрихте пред нас, германците и европейците. Постигнахте неимоверно много. Почивайте в мир. Сега на нас се пада задачата да опазим вашия завет. Прекланям се пред вас, прекланям се пред паметта ви, изпълнена с благодарност и смирение. Благодаря ви, госпожо федерален канцлер.